So, good afternoon. Здравейте, уважаеми колеги, отново. Добър ден. Радвам се, че отново мога да ви приветствам отново на този маратон. Започнахме вчера след обед, тази сутрин и продължаваме днес след обед с особена радост. Казвам добре е дошъл на господин Тимерман, заместник председател на Европейската комисия за обмен на мнение в рамките на структурирания диалог. Радваме се, че се радваме се, че си имаме собствен еврокомисар, който отдайно споделя нашите ценности в услуга на гражданите с разбиране за е, тяхното положение и готов да работи по тях систематично. Така че много са нашите споделени ценности. Е, искам да ви информирам за нашите въпроси екология, права на децата, основни права, права на, право на глас, т.е. отказ от право на глас в е, страните, по националните избори на страни на происход и нови страни на пребиваване. Специално проблеми има в Великобритания и Дания, но знаете по въпроса, специално референдума предизвикавана от петиции. Имаме и случаи свързани с езика. Получихме и няколко петиции за миграцията и обежището и бежанците. Относително нова тема за нашата комисия от миналата година насам, разбира се, свързана с сериозния брой иммигранти, които е, стигнах, пристигнаха при нас. В по отношение връзките ни с комисията, господин Тимерманс, давате отговор на петит, предполага да давате отговор на петициите е, в рамките на 3 месеца. Не сме го постигнали напълно, но работим сериозно по въпроса. Е, тук е, искам отново да подчертая колко се радваме да ви кажем добре дошъл за този обмен на мнение. Без бавене ви давам думата. Е, благодаря, госпожо председател. Позволете да кажа, че хвърляйки поглед назад към изминалата година е сме постигнали толкова много и трябва да отдам дължимото на вашата комисия и на вас лично, госпожо председател. Вие наистина е, засилихте работата на комисията и в отношенията с Европейската комисия. Да, вярно е, съгласен съм, че не удовлетворяваме, не изпълняваме напълно нашето намерение да отговорим на всяка петиция в рамките на 3 месеца, но работим много сериозно по въпроса и е, вярно е, че понякога случаите, с които се занимаваме, са твърде сложни и изискват повече време. Защо Комисията за петициите и нейната работа е толкова важна за мен? Първо, защото това е един от малкото инструменти, с които разполагаме за истински пряк, конкретен контакт с европейските граждани. те, в случаите, когато те искат да поставят определени въпроси или да отстояват правата си. И като се гледаме в петициите, в по-общ вид можете да установите определени модели, които ако нямаше комисията по, по петициите, нямаше да се очертае. Казваме, има определени повтарящи се случаи, има конкретни случаи, които доказват именно това и както казах специално по темата екология. Имам предвид, например, случая с френското летище и то ние наистина бяхме състояние да помогнем на Франция да предотвратим някои грешки, които благодарение на петицията бяха избегнати. Разбира се, има области, които за мен са особено важни, имат пряко отношение към вашата работа. Устойчивостта, парламентарните права, прозрачността, околната среда в този контекст. Ви моля, ако позволите, е, да предупредите всички, с които имате контакт, че работим по все още и правим, провеждаме консултации по, регла, по регистъра за прозрачност. Е, и обществените консултации в момента са в ход. Това ще ни помогне. Моля, разпространете тази новина. Ще ни помогнете много. И накрая, госпожо председател, ще кажа че съм на ваше разположение. Аз съм вашият еврокомисар. Нека поддържаме връзка, сигнализирайте нередности. Аз ще се опитам да реагирам адекватно и е, ще, все пак ще кажа, че често сме изправени пред петиции, по които нямаме правни инструменти за реакция, защото не става дума за европейски правомощия. И това много често фрустрира хората, които се обръщат към нас. Е, да, е, неприятно е да ти кажат, не съжалявам, това е за държавата членка. Много често е, е наистина така и все пак това дава възможност на вас и на нас да се обърнем към държавите членки по конкретни въпроси, например избирателното право, избирателните права. Това не е европейска компетентност, това е национална компетентност, но ние постоянно чуваме оплаквания за използване на езика, други въпроси и мисля, че това налага да бъдем в диалог с държавите членки, за да им помогнат. Благодаря и очаквам с интерес вашите въпроси и коментари. Председателката. И така, както се оговорихме с координаторите, започвам с тях и след това, ако времето ни позволи, все пак имаме време до 4 часа, след това ще чуем и останалите колеги. Петър, благодаря господин еврокомисар. Вие пределно ясно заявихте, че вие сте нашия еврокомисар. Радвам се да го чуя и е, наистина искам да отбележа, че взаимодействието ни чувствително се подобри. Вие самия ясно го показвате. Имаме е, така директен партньор за разговори, за да изразим желания, каквито аз мятам да изразя първото ми желание. Вие уместно казахте общуването между нашата комисия и Европейската комисия и държавите членки е, въпросът е поставен, работим повече по въпроса. Моя проблем е, че когато дойдат отговори, които според нас са непонятни, това понякога се дължи на факта, че ние като депутати имаме различни, различно виждане върху нещата. Можете ли да ни посочите, посочите чисто служебен път, по който да обърнем е, внимание на важните за нас въпроса? Защото иначе става, ние питаме, вие отговаряте, ние казваме, отговора не е пълен, пак се обръщаме обръщаме към комисията, губи се време. Втория ми въпрос, и вие го споменахте, ще ми се да се съгласуваме с вас и с секретарията какво е допустима и какво е недопустима петиция. Много спорим по този въпрос в нашата комисия. Е, може би ще намерим начин да си облегчим работата когато има недопустими петиции. Мисля, че комисията е на друго мнение, макар че не го казвате, но понякога получаваме петиции, които за комисията са абсолютно недопустими е, ако имам още малко време, искам да изразя желание да сме по-добре информирани за съдебни производства за нарушаване на договорите и както казахте и вие, господин еврокомисар, понякога и е, ще кажа, имаме желание за промени на законите е, искаме да променим един или друг закон. Можем ли тук да постигнем по-добро сътрудничество? И, известно, ние имаме си правилник, член 46 за работа на парламента може да възложи на комисията да предприеме стъпки за необходими изменения на закона. Може би в пряк диалог бихме могли да ускорим нещата, вместо да правим така дълги завои и обиколки около парламента. Благодаря за търпението, с което ме изслушахте. Мен и моите четири въпроса. Благодаря благодаря. Социалистите и демократите нямат координат. Госпожа Бесера. Presidenta, muchas gracias, señor Timmermans, por estar aquí de nuevo. Nuestro comisario, qué bien suena eso, ¿eh? Nuestro comisario. Yo le voy a hacer un par de preguntas muy, muy concretas. Una... Няколко а, конкретни въпроса. А, два от тях са свързани с нещо с тема, с която много често се занимаваме а, тук. Как можем да се справим с петициите и защитата на човешките права, когато а, наистина има тълкование на член 51 от Хартата за човешките права в много голяма степен е рестриктивно. Вие казахте, когато става въпрос за използването на езици в държавите членки, случай на България, например, където се казва, че само български язик може да се използва и това се отразява на нашата свобода на изразяване, включено в нашите основни права и решението на гражданите кой ще ги управлява. А що се отнася до хората с намалено зрение, много хиляди европейци все още чакат приемането на на нужното законодателство в Европейския съюз. Германия, Италия и Франция все още блокира това и бих искал да разбера какво ще направите е, вие по повод на този член 51 и нуждата от по-широко тълкование, така че да можем да упражняваме в нашия в нашата комисия приемането на такива петиции. И сега този толкова наболял проблем за ислямизацията и джихадизма, когато приехме пътническите данни, вие казахте, че трябва да обменяме информация, да се борим с тероризма. Смятате ли, че това беше първа стъпка за по-добро сътрудничество между държавите членки в това отношение и ще продължим ли по този път и съгласни ли сте а, това, с това, което каза комисаря Аврамополос, че всичко това ще върви към една обща система за оперативни данни и разузнаване, как ще а, свържим всички тези инструменти толкова пълни с данни. И също така, какво правите за по-добро повисядането, разпространяването на особеността Следващата ораторка има думата. Съжалявам, че не бях тук в началото. Радвам се, че комисарят е сред нас. Винаги оставам с впечатлението, че той е много отворен към всичко, което казваме. Ето защо ценя това високо. Моите въпроси са свързани с теми от нашата комисия. Един от тях а, съм повдигала и преди, но е хубаво да го подчертаем. А, как можем да имаме а, процедура за качество, така че да гарантираме, че техните. Как да гарантираме вносителите, че те е, ще получат е, отговор на време и по подходящия начин. Какъв тип гаранции бихме могли да имаме? Не знам дали комисията смята, че, например, по отношение на по-доброто законодателство, което обсъждаме е, в момента, можем да включим нещо и в работа на нашата комисия. Не знам дали бихте могли да приемете. Също така Дебатът е отворен от началото на този мандат и трябва да се очертаят полетата на отговорност, които са допустими, за да го знаят и гражданите. В крайна сметка трябва да дадем отговор. Ето защо ни е нужна по-широка възможност за действие. Въпроса за децата. Работим по него от години. Тема, по която действително трябва да дадем реален отговор. Тяхното оцеляване е под въпрос Децата нямат възможност да се обърнат към европейските институции, но наистина трябва да помислим как да бъдат по-добре обхванати, как могат да бъдат включени някак, че, че да ги чуем, за да гарантираме техните права. Благодаря. Маргарет Алкен. Благодаря, че сте сред нас, господин Тимерманс. Радвам се, че е, ви виждам сред вас. Едно пожелание ви изпратих по Twitter преди два часа, но нямам да се спирам на тази тема сега. но сега ще се спра на нещо, което е по-важно за мен, а именно добрата, добрата администрация. Отново в полето на омбудсмана. Все още сме далеч от момента, в който да няма конфликти на интереси. Ако видите колко много в има са с връзки с, към промишлеността, ще се шокирате. Но трябва да гарантираме и да е ясно, че не е достатъчно да се подпише една декларация, че нямате конфликт на интереси. Дали си плаща данците, така нататък, това е, не е обект на нашите анализи. Но за конфликта на интереси е важно за нас, защото това допринася за доверието в системата. В работната ви програма имате достъп до правосъдие, както е в а, старата конвенция. Конвенцията за прозрачността но тази част, която не е включена в европейското законодателство, е доста до правосъдие. И искам да чуя какво се случва с това законодателство. Движи ли се нещо там? Така че гражданите, еколозите могат да разберат, че сериозно приемаме нещата. Това е. Благодаря. Благодаря. Да видим кой следва. Госпожа Албиел. Благодаря. Два въпроса по две теми, които не рядко сме засягали. Трансатлантическия договор за инвестиции и така нататък. Много елементи вълнуват гражданите и Предполагам, че това е нещо, което вълнува и нашия комисар по петициите, дали той ще е, чуе гражданите. Повече от 3 милиона подписа. Повече от навсякъде по света. Искам да знам дали господин Тимерманс знае какво се прави, разглежда ли се процеса, и защо ще да дели някакъв отговор на гражданите, защото има много, много петиции, които идват за по повод на експулсирането на европейски граждани от, да речем, Белгия. Стотици испанци а, има директива за свободното движение и а, престой на европейските а, граждани. Все пак това е един от плюсовете, едно от постиженията на Европейския съюз. Трябва да дадем отговор от а, наша страна. Вие имате ли такъв отговор? И накрая, про правомощията, най-вече за човешките права обикновено, Комисията ни отговаря. Това са национални въпроси, комисията няма правомащи в това отношение, но въпросът съществува. Европейската комисия има правомощия за това да препоръча а, на държавите членки за а, различни, да речем, бюджетни органи... ограничения социалната политика и така нататък. Обаче, когато става въпрос за човешките права, изведнъж, а, нямаме такива правомощия. Ще дам конкретен пример а, за достъпа до а, жилищно настояване. А, същата тази комисия, която казва, че няма правомощия в това отношение, накара Гърция да си промени законодателството, за да може да експулсира а, да изгонва хора от а, своите собствени, а, собствените им жилища. Така че то имаме, ту нямаме първомощия. Искам да, да задам този въпрос за основните човешки права. Вече чухме пет от политическите групи, групи на а, нашата комисия. Давам ви думата. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси съвсем набързо. Ако не са пълни моите отговори, предполагам, че ще кажете нямаме пълен отговор и ще се постараем да подобрим тази система. Ако можем да имаме диалог между вашия секретариат и нашия кабинет, нещо такова. А, с радост бих разгледал възможности. Много близо сме а, до това да постигнем ангажимента си по а, графика. Искам не само в график и в срок да отговаряме на въпросите, но да отговаряме добре на въпросите, да оставате доволни вие от нашите отговори. Така че ще видим какво може да направим. Какво е допустимо и какво не е. Смятам, че в крайна сметка а, няма да има ясен отговор, но собственото ми отношение е, ако става въпрос за нещо, а, за което хората са толкова ангажирани, че да ни пишат, да ви пишат на вас в този случай, аз като комисия бих бил максимално отворен към това а, дали е. А, дали е допустимо или не. С цялото ми уважение към госпожа Биол, много от тези неща, които се представят като петиции, са доста добре организирани кампании и а, те са всъщност а, едни и същи текстове с различен подпис. Една голяма организация влиза в, се влива в това. И тук, ако става въпрос за нещо такова, аз не бих бил чак толкова отворен отколкото когато става въпрос за а, хора силно ангажирани, които няма къде другаде да отидат. Хиляди и хиляди по е, петиции, когато получаваме, е, разбира се, приемаме ги сериозно, но е различен контекста, отколкото някой, който е, вижда промени е, всеки ден, там където живее, да речем близо до едно стоящо се летище и си казва, ами какво става, за моите, какво става с моите права, околната среда. Така че тук бих е, взел предвид човешката гледна точка. Особено когато става въпрос а, за хора, които нямат кой знае какъв достъп до големи организации, големи кампании, които са силни, които могат да защитават а, техните права. Това е специфичното за петицията. А, различна е тя от лобирането, да речем, в комисията ЕНВИ или в комисията ИТРЕ. Ето защо вие като комисия имате толкова важна, според мен, роля и аз бих искал комисията да ви подкрепи. Ето защо бихме били максимално отвори, отворни и приемащи за това а, какво е допустимо като петиция. По въпроса, ако а, за това дали можем да започнем процедура по нарушение на основата на петиция, мисля, че моментално ще бъдете информирани, но а, ако не е така, ще погледна. Смятам, че, че винаги е, се опоменава, че проистича да речем е едно действие от е, петицията. Що се отнася до промените на законодателството, ако имаме даден модел, който проличава, е, че разбира се, цялата информация се влива в новите предложения. Имаме споразумение между трите институции за по-доброто законодателство. Целият този опит може да се влее и в платформата Refit, и в други инструменти, така че да могат да се комбинират различните инструменти, които ползваме и заедно с Европейския парламент. Но тук не става въпрос само за нас. И парламента може да го прави, разглеждайки своя собствената, своята собствена роля спрямо инструментите, с които разполагаме към момента. Що се отнася до тълкованието на член 51, Искам да се спра на този момент. Мога ли с а, комисар Юрова ще разговарям и а, ще видя докъде сме стигнали. Няколко пъти повдигаме този въпрос и ми се иска по-внимателно да разгледаме дали наистина не е твърде ограничено тълкованието на член 51 и какво можем да направим в това отношение. Смятам, че е, комисар Юрова е силно ангажирана с тази тема и вероятно бихме могли да се спрем на някои идеи, но ще трябва да разгледам и аз този въпрос. По Маракеш. Разбира се, че а, комисията иска бързо да се приложи договора. Направили сме предложение на съвета по този а, повод. Блокирано е сега това предложение заради а, външни правомощия. Често се случва с това напоследък, знаете. А, помолили сме съда за мнение, но а, нашето предложение на, стои на масата и надяваме договор да бъде ратифициран колкото може по-скоро и подготвяме проекто законодателството за въвеждането на договора в европейското законодателство. Т.е. веднъж ратифициран договора много бързо ще а, видите нашите предложения. Споделянето на оперативна информация и разнователни данни, знаете, много важна тема. Терористичните ситуации показаха колко а, имаме да догонваме в това отношение, как а, никакъв проблем не представлява за терористите се предвиждат от една държава в друга. Но също така искам да подчертая казаното от Димитри Саврамополос в това отношение. Ако имаме структурирано споделяне а, на информация и правилните юридически гаранции, демократични и други проверки, то тогава ще са по-добре защитени правата на, правата на гражданите. По-добре, отколкото в сегашната ситуация. Но наистина това споделяне на информация трябва да бъде подплатено както и от демократичната, така и от юридическата съдебна страна, за да сме сигурни, че не нарушаваме какви да било принципи. Споделям гледището, че често нашите отговори са бавни, по-бавни отколкото трябва, тъй като а, и държавите членки се бавят. Да се опитам и да използвам, може би, в един от следващите съвети по общи въпроси и да повдигна въпроса за отговора на петиции, например да постигнем споразумение, че държавите членки ще се ангажират с по-бърз отговор. Бих могъл да накарам министрите да се почувстват евентуално а, като отговорни за този въпрос и да повдигнем значението му. Казаното на колегата ви беше, от колегата ви беше много а, точно. Също така а, засегнах вече въпроса за какво е допустимо, какво не е, въпроса за децата. Работим за по- добър обмен на информация между държавите членки. Не можем да ги принуждаваме, но между другото имах дълъг разговор с колегата Юрова тази сутрин, защото искаме въпроса за закрилата на децата да го повдигнем на по-високо равнище в Европейския съюз. Не само за споделянето на информация за случаи на осиновяване, но виждаме, че сега при миграционната криза децата и жените страдат повече от всички останали и трябва да засилим действията си и да направим повече, за да осигурим тяхната закрила, която е възможно трябва да направим. Много ме притеснява този въпрос и ако а, погледнем тук става въпрос и за а, това как се гледа на а, непълнолетни без предружител. И защо всички въпроси, свързани с семейството, събирането на семейства, децата страдат, ако не действаме правилно. И се надявам и държавите членки да се справят както трябва. Въпросът за конфликта на интереси. Както казах, нека да започнем с повишаване на прозрачността във всички институции. Сигурен съм, че вие ще бъдете най-големия ми а, е, застъпник, когато заговорим за това, но мисля, че трябва да свършите доста работа и в собствените си парламенти, ако ми позволите тази дързост, защото не сме на нужното ниво на прозрачност. Разбира се, прозрачността не е същото като въпросите за конфликтите на интереси, но все пак е добро начало. Прозрачността ни помага да идентифицираме къде се намират проблемите. По конкретния въпрос за достъп до правосъдие и инициативите, които ще предприемем до края на тази година, се надявам, че ще а, можем да представим инициативата, за която ме попитахте преди края на тази година. А, инициативата за европейските граждани Твърде ценна е тя, за да я оставим там, където е в момента. Няколко пъти обсъждаме с парламента. Е, работим по този въпрос. Ангажиран съм с е, постигането на по-голям успех в това отношение, но има спирачки в договора за степента, в която можем да използваме този инструмент. Напълно имам уважение за това, което гражданите казват. Чудесно, че има договор, но ние пък като граждани искаме това. Но като пазител на договорите не можем да надскочим собствените си действия, но като регламент евентуално може би ще успеем да разрешим някои от проблемите, които възникнаха при Европейската гражданска инициатива. Благодаря. Благодаря много. Ще продължим с списъка за желащи да се изкажат. Почти всички искат думата. Господин Мариас има думата от името на ЕКАРЕ, след което господин Киркос. Е, κυρία Αντιπρόεδρε, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Θα σας θέσω αυτό. Уважаеми заместник председател, добре дошъл в нашата комисия. Имам един въпрос, който е поставен неколкократно в тази институция и на пледарно заседание също така. Това е въпроса, свързан с ролята на комисията в рамката на тройката. Защото комисията участва в тройката и води преговори с гръцкото правителство. и има решения, които са отразени в така наречения меморандум за разбирателство. Много често се казва, че този меморандум за сътрудничество представлява нарушение на правата на човека, които са защитавани от Хартата за основните права на човека. Комисията прилага, ще изчита на английски, мерки свързани с изпълнението на междуинституционалното споразумение, а когато националните органи не изпълняват правото на Европейския съюз. Като имаме предвид, че е, меморандума за разбирателство не е акт на Европейския съюз, а договореност между Европейския съюз и Гърция, той е извън международните ангажименти по вписани от Европейския съюз. Това е отговора на английски език, който изчетох, както го е подписала Европейската комисия, но нещата не стоят точно по същия начин, защото следователно меморандума за разбирателство включва решения на ЕКОФИН. По този начин става част от правото на Европейския съюз. Така че комисията участва в преговорите, има съгласие по меморандум за разбирателство, след което това, е, след което в меморандума се отразява решение на ЕКОФИН, решение, което е решение на Европейския съюз и след това попада в правото на Европейския съюз. Така че интересуваме Европейския съюз може ли като участник в преговорите по меморандума с Гърция да взема решения, които са в нарушение на, на праваната на човека, като например намаляване на заплатите, на пенсиите, които засягат правото на собственост, също така публичните разходи се урязват, няма достъп до здравеопазване и медицински грижи. Ето тези въпроси трябва да разгледаме и каква е ролята на Европейската комисия тук, за да няма такива нарушения на е, законодателството на Европейския съюз посредством меморандума за разбирателство. Благодаря ви, казва председателката. Господин Киркос има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да пожелая на комисар Тимерман с добре дошъл. Той отговаря и за устойчивото развитие, така че ще разбере какво имам предвид. В Гърция имаме проблем с справянето с битовите отпадъци, замърсяването и отпадъците във водата. И се плащат 20 000 евро дневно поради решение на е, съда, което се отнасяше до нашите депа. Имаме национален план за управление на отпадъците и той се основава на един план за предотвратяване на отпадъците. До 2020 година ще заделим 2,5 милиарда за е, защита на околната среда. И ме интересува как комисията ще гарантира, че до този период тези средства ще се използват добре, а няма да са използвани за неефективни проекти, за да се разрешат проблемите. Защото Както казах, от 80, 1980 година насам сме осъдени за недобро управление на отпадъците. Комисията продължава да заделя средства за това, но какви механизми за контрол предвиждате, за да се гарантира, че когато има някакви планове, се изпълняват? И сега за ЕНП Пължаки. Благодаря, госпожо председател. Госп господин заместник-председател, вие споменахте за Европейската гражданска инициатива преди малко и имам конкретен въпрос, свързан с нея. Парламента беше разочарован от факта, че комисията сметна за твърде рано да направи преразглеждане на Европейската гражданска инициатива но комисията посрещна радушно някои предложения за преразглеждане на този процес, които парламента направи. И, е, господин комисар, можете ли да обясните как на практика може да се подобри Европейската гражданска инициатива, без да се налага изменение на регламента за нея, и по-специално това, което е свързано с сътрудничеството с парламента, председателката? Благодаря, госпожа Хазекамп има думата. Микрофон за оратора. Ehm, ik had een aantal vragen eh, eh, voor u, maar eh, een antwoord. Имам един въпрос към вас, господин заместник председател. В отговорите си преди малко казахте нещо, което много ме изненада. Затова ще оставя всичките си въпроси, които си бях предвидила на страна и ще ви задам един нов въпрос. Казахте, че за вас има разлика дали става въпрос за отделен гражданин или за група лица, внесли петиция, т.е. по организиран начин. Надявам се, че правилно съм ви разбрала. Бях изненадана, защото чух много стандартни въпроси, свързани с петициите. Имаме много петиции, свързани с правата на животните. Дори бих казала, че повечето петиции, представени в нашата комисия, се отнасят до правата на животните. Например, транспорт на животни, тестове с животни, изпитвания с животни, смъртни случаи с кучета в Испания, в Румъния. Членовете на тази комисия познават тези случаи. И тази сутрин сред нас беше една организация, събрала подписи от над 1 милион граждани, изразяващи опасения, свързани с транспорта на животни. Ставаше въпрос на, за голям брой подписи и е, дамата, която беше тук с нас, се разплака, защото за първи път някой се слушва в това, което тя казва. Това много е, ме трогна, господин председател, заместник председател, защото над 1 милион души са подписали тази кампания. И тук става въпрос за индивидуална подкрепа, за индивидуални възгледи и това ни засяга. И ако тази тема се появява постоянно сред петициите, това означава, че това е важна тема за европейските граждани. Много често се, е, вносителите получават стандартен отговор от типа на това не е компетенция на комисията, при положение, че Европейския омбудсман редица пъти е казвал, че съгласно договора трябва да се даде един по-добре обоснован отговор. Така или иначе, надявам се в бъдеще да има по-сериозно отношение към този тип петиции, защото получаваме хиляди, ако не и десетки хиляди. Господин Бекер, имате думата. Микрофон за оратора. А, ja, ich möchte auch zur аз също искам да кажа нещо във връзка с Европейската гражданска инициатива. Е, е, а именно, Европейската гражданска инициатива има кворум от 1 милион граждани от 7 държави членки. Това е принцип, който трябва да не допуска лични интересни. Установявам обаче, че успешните граждански инициативи, те са около една за момента, за мен съставлява друг проблем. Става дума за гражданската инициатива за водата. Първо искам да кажа, че не искам да живея в страна без социално партньорство и без синдикати. Е, аз съм, идвам от средите на бизнеса и го твърдя най-отговорно. Отговорно. И все пак една европейска гражданска инициатива е инструмент на гражданското общество, а не е, за етаблирани, установени политически институции, които освен това имат регулиран достъп до политически решения на национално и на европейско ниво. А това в случая са социалните партньори. Гражданската инициатива Вода с съвсем законно искане постигна успех само поради към масовата кампания на Европейската федерация на профсъюзите. До тук добре, но това е злоупотреба с граждан гражданската инициатива. И така че от една страна имаме кворум срещу личните интереси, от друга страна а, мерки за злоупотреба с гражданска инициатива от страна на политически институции, които имат съвършенно друг до достъп до политика, до обществен диалог и така нататък. Сега госпожа Питера иска да вземе думата. И ако съм пропуснала някого, казва председателката, макар че не ми се струва. Госпожо Питера, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Имам един въпрос към комисар Тирмерманс. Сред петициите, които разглеждаме тук, има някои петиции, отнасящи се до заетостта. Имам конкретно предвид две петиции и двете са от Полша. И те се отнасят до автоматично подписване на трудови договори които не са благоприятни. Това би го определила като съвременно робство. Много често лицата искат на всяка цена да имат работа, да подпишат трудов договор и много често той не е в тяхна полза. И тук става въпрос за това дали се нарушават правата на тези лица и отговора беше, че да, нарушават се. Беше направен анализ и за други държави членки и стана ясно, че около дозина държави членки са предмет на разследване, особено новите държави членки. Тук имахме обширна дискусия, имаше и един юрист от отдела за анализи, който ни обясни за какъв тип нарушение става въпрос. Но а, проблема е от такъв характер, че Представителите на Европейската комисия, които присъстваха в залата, не проявиха разбиране към този проблем и не можаха да предложат начини за неговото разрешаване. Казвам това, защото европейският проект е нещо много важно, но в Европейския съюз има много хора, които не са добре образовани, които нямат глобална мисъл и които са основно загрижени за ежедневните си грижи. И ако успеем да им помогнем да разрешат ежедневните си проблеми, ще им покажем, че не сме просто една бюрократична структура, а че им можем да ги защитим срещу незаконни процедури. Ето защо ние апелираме към а, вас евентуално да обмислите проекто предложение, за да се разреши този проблем. Защото проблемът е изключително сериозен, председателката. Благодаря ви много. Сега след а, този сериозен обмен, давам думата на комисар Тимер Мерманс за отговор и ви благодаря за това. Благодаря много господин Мария си аз си говорим по този въпрос от доста време. И понякога за мен е трудно да видя връзка, връзката между казаното от него към е, Комисията по петициите. Знам, че за него този въпрос е много важен. Знам също, че той знае колко го уважавам, защото той искренски всеотдайно поставя този въпрос на всеки дебат, навсякъде, за което аз му се възхищавам, но и от мен ще чуе обичайния отговор. Съвсем искрено всички програми за Гърция и не, не са програми само на тройката, и вие сам го казахте те се приемат и осъществяват от гръцките официални органи, избрани чрез избори. Това е официалната позиция на комисията и така нататък. Това е което мога да ви кажа. Нямаше да имаме проблем с екстремизма в Европа, ако нямаше този това огромно отражение на економическата криза върху милиони хора, които останаха без работа, изпаднаха в трудно положение, нямат здравни осигуровки, притесняват се за бъдещето на децата си и тъй нататък и тъй нататък. Така че е, аз вече ви казах официалната позиция, чух и вашата официална позиция до тук добре, но от тук на сетне ние трябва е, да отстоим нашите основни ценности, които са заплашени. Не защото отделни мерки от отделни правителства са в ущърп на тези основни ценности и права, а защото в много евро, европейски нации ксенофобията, политически екстремизъм поставят под заплаха основни ценности. Има връзка между економическата криза и ценностите, които изповядат хората. Това се проявява и в кризата с мигрантите. Ние се опитваме да решим въпроса и се надявам да разрешим всъщност Подобно огромно предизвикателство ще бъде задача и решение на поколения напред. Така че ние можем да говорим за решение, но трябва да се опитаме да го овладеем, да го управляваме. Но не сторим ли това в дългосрочен план, хората ще се откажат поради отчаянието си от тези основни ценности. Затова това е толкова важно. М да, ние с вас разминаваме в основните си виждания, но аз все пак не мога да да отрека, че имаме сериозен проблем, породен от економическата криза, от нейните последствия. За отпадъците в Гърция. Мисля, че през последните десетилетия научихме едно – да подхождаме по-професионално по този въпрос аз не мога да приведа доказателства нито научни анализи, но ако средствата предвидени първоначално за изграждане на депа за отпадъци в Гърция, наистина бяха отишли по предназначение. Може би сега нещата ще да стоят по друг начин но е, трябва да кажа, сблъскваме се с наистина забележителни неща, дори за такъв човек със сериозен опит като мен е, е, трябва да кажа, че предвид трудните обстоятелства, взаимодействието ни с Гърция е наистина чудесно. Тя създава фунда... То създава фундамента за едно наистина добро бъдещо сътрудничество. Европейската гражданска инициатива. Ние сме на много близки позиции с парламента. Не се припокриват позициите, но са много близки. Искам да постигнем възможно най-голям успех по този въпрос. Можем да направим много неща без да променяме регламента. Макар, че не съм казал, че не сме мислили за това, но трябва да бъдем прагматици. А, ако има опасност от лавинообразен ефект е, при промяна на регламента, нека не, не разрушаваме нещо съществуващо, преди да сме построили нещо ново. Така че заедно парламента и комисията трябва да положим усилия да получим одобрението на парламента, защото според мен това е инструмент с голямо значение за бъдещето на европейската демокрация, какъвто е и замисъла. Е, а, а, не е, защо, за пробутване на законодателство е, извън обичайните канали. Нали, предложено от комисията са законодатели е, съвета и парламента. Искрено съм изненадан от да чуя от госпожа Хазекамп. Ако не знаете, госпожа Хазекамп е представител на партия категорично против всякакви изменения в Европейския съюз, против конституционен закон, включително и за правата на животното. Питаме ги как ще подобрите правата на животните, отхвърляйки договора, те не дават отговори и така нататък. И сега категорично против договора на, за асоциирано членство на Уга, Уга, Украина заради отношението към пилетата. И аз искам да ви питам, като отхвърлим споразумението за асоциирано членство, как ще помогнем на пилетата в птицевъдното стопанство на Украина, но е, мога да ви поздравя. Мисля, че имам право да е, искам известна последователност. А вие искате от мене да надхвърля правомощията на Европейската комисия по европейско законодателство. Еми странно е, е, както зна сега, до сега се твърди, че Европейския съюз има прекалено много правомощия, ви искате повече. Така, до тук е, си, си доставих политическото удоволствие да ви отговоря и да изложа политически е, съображения. Сега ето конкретния отговор. Това е въпрос, по който стотици хиляди европейци наистина много се интересуват. И аз мисля, че е, борбата за правата на животните е, като части от нашето общество и от нашата економика, би било добре да направим крачки напред, защото това е тема, по която можете да получите широка подкрепа от европейското общество, защото хората подкрепят едно общество, което вижда в животните не вещи, а одушевени същества. Далече сме още от това. Извинявайте, отговорих ви политически, но трябва да кажа, че ако говорим за правата на животните, всяка петиция ще получи, ще, ще бъде разгледана с голямо внимание от комисията. И, но искам да сме наясно. Разбира се, крупни инициативи с стандартни формулировки, те също ще бъдат разгледани с подобаващото уважение. Всеки отделен подпис под такава петиция е ценен и заслужава нашето уважение. Исках просто да кажа, че ако сте част от такова мащабно движение, на хора, които наистина могат да се организират добре. Вие сте в по-силна позиция от един отделен гражданин, който изпраща, пети, отправя петиция към Европейския парламент, смятайки, че правата му са накърнени. И тези е, индивидуални граждани е, могат да бъдат подминати по-лесно, отколкото големите групи е, е, вносители. И това е ваша и моя отговорност. Да не загърбим тези хора, защото правото на петиции е основно право на всяка правова държава и демокрация. И а, а, всеки има право да знае, че може да се обърне пряко към компетентните органи и ние трябва да подкрепяме това. Накрая за трудовите договори. Известно ви е, че като комисия държим на принципа, че хората трябва да получават равно заплащане за равен труд и на едно и също място. Така че не може да, да става дума за съвременно робство не е редно хората да бъдат оставени в неравностойно положение и тези нулеви договори без никакви права. Обещавам ви, госпожо, ще, се обърна, ще обърна специално внимание на въпрос. Това е въпрос, може би, не само за вашата комисия, но мисля, че е наше задължение е да подпомогнем хората в уязвимо положение в Европа. Благодаря за отдел времето, което ми отделихте. С радост очаквам да продължим нашия диалог в бъдеще. Председателката, благодаря господин заместник председател. За нас беше чест да проведем този разговор с вас в рамките на годишния структуриран диалог. Ползвам се възможността да отправя благодарност не само към вас лично, но и към целия ваш екип. Искам ясно да заявя, че взаим... сътрудничеството между институциите значително се е, под... се е подобрило. Винаги с радост общуваме с Европейската комисия по този въпрос. А има много неща, които да сторим заедно и да... много неща, които да подобрим а, но сега тази година работи много по-добре от предходните години. Така че благодаря за това, че ни посетихте в, в днешния следобед. Ще очакваме бъдещи срещи с вас. Okay. So, this brings us to item 23. И така стигаме до точка 23 от дневния ред. Това е петиция 2089 от Луиджи Ди Стефано относно ареста и задържането на двама италиански морски пехотинци в Индия. Вносителят на петицията е сред нас. Давам му думата за 5 минути. Buonasera, grazie a tutti per questo. Добър ден, благодаря на всички за предоставената ми възможност в тази област да, да поставя въпрос в тази област. Аз представлявам е, и искам да представя пред вас една петиция относно двама италиански морски пехотинци, които са задържани вече няколко години от страна на индийската държава. Аз от 20 години вече се занимавам с правни анализи. Аз съм и самия юрист и искам да изложа пред вас нови факти, неща, които изникнаха в периода след месец август 2015 година. Международния съд по морски дела представи правни документи, които до, до сега са укривани от индийското правителство, от индийска страна вече 4 години. Съдът по морски дела ми предостави тези документа без ограничения за ползването им. Става дума за документи, както вече казах, става дума за индийски правни актове, от които става ясно, че нашите двама морски пехотинци са невинни. Индийските е, власти очевидно са били наясно е, за, че те са невинни още от втория ден от момента, в който те са задържани. Ето и самите документи. Както вече казах, това е лична презентация, която правя пред вас. Е, как се стигна до това да представлявам този сложен казус. Ето и темите на презентацията. Ще бъда е, съвсем кратък, за да припомня за какво става дума. Ако проявявате интерес е, към повече информация, има вебсайт на английски. И така, на много ранен етап от съдебното производство индийските власти са знаели, че след инцидента с кораба, на който са съдили двамата пе, е, морски пехотинци, след 5 часа, след а, е, а, е, това комендантът на рибарския кораб докладвал, че в 21.30 е имало някакъв инцидент, след което е имало организирана от индийска страна медийна кампания на следващата сутрин, когато на следващата сутрин е, са подадени погрешни данни за географското разположение на кораба. Тоест, направен е опит а, да се представят италианските морски пехотинци като виновни. На следващия ден е направена аутопсия и това е отразено в документите на съда от Хамбург. Значи, е, аутопсията е показала, е, че травмите са нанесени, не могат да бъдат нанесени от двамата италиански морски пехотинци. Е, два дни по-късно обаче рибарите са върнали на първоначалната си версия дадено е интервю с вестник и след това на 17 пък е подадена информация, че стрелбата е била не вечерта, както първоначално е твърдено, а вечерта. И не става ясно дали е в рамките на 12, зоната от 12 или от 20 мили. Едно доказателство, което индийското правосъдие им не взема предвид, а то е доказателство за невинността на морските пехотинци. И така из, използвани са и е, направени са и измервания на рибарския кораб с дървен метър, е, е, като са доказани абсолютно абсурдни твърдения, факти опита, правен е опит да се измерва с точност до милиметри, в резултат на което нашите морски пехотинци са задържани. На 29 февруари 2014 година съдът не допуска италиански експерти да участват в балистичния анализ, който е направен в тяхно отсъствие отсъствие. Балистичната експертиза става без тяхно присъствие. В една правна, правова държава е недопустимо да не, не е допустим подобен отказ. Както вече казах, всичко това е приведено като доказателство за вината на италианските морски пехотинци но трябва много внимателно да се прочитат документите, за да се стигне до извода, че Муницията е била само сходна с използваната от италианската, от италианската морска пехота. Друг важен момент, който също проистича от балистичната експертиза, е следния. Намерена е намерен е намерена е, е част от е, е, от използваните за стрелба съоръжения, е, това е, и е доказано, че е, всъщност те са несъвместими е, с оръжията, използвани от италианските морски пехотинци. И така рибарският кораб е бил обискиран от индийските власти и върнат на собственика, който го е потопил. Това прави невъзможни по-нататъчни огледи и анализи от страна на компетентните органи. Самия факт, че той не е запазен за по нататъчна по експертиза, вече буди подозрения. Ето и мястото на инцидента. Това е част от документ, който описва инцидента, положението на корабите, на италианския кораб – е, говори се и се е, посочва ъгъл от 20 градуса, което е в ам, разрез с констатацията на италианската страна. Всъщност позицията е би, сочи, че иначе би трябвало изстрелите да дойдат от лявата страна на рибарския кораб, а тук те идват от дес, дясната страна. Очевидно на Международния морски съд а, са получили неверна, е получил неверна информация Председателката прекъсва оратора с молба да приключи, тъй като е, времето изтича. Е, много ясно показ, представихте случая, мога да ви уверя. Е, е парламентът Европейския парламент през януари 2015 година прие резолюция в две подточки А и Б. Там се казва, е, е, че е, европейските мор... италианските морски пехотинци са стреляли по индийския кораб, което обаче не е вярно. Е, до сега са използвани само всъщност лъжливи свидетелски показания. Е, Командират на рибарския кораб е променил показанията си. Тоест, Европейския парламент е бил заблуден с невярна информация предоставено от, предоставена от ръководството на Керала. Вие сте приели резолюция на добра воля, но съдът в Хамбург преразглежда въпроса. Четирима експерти са се изказали, между тях няма италианци. Така че става дума за независими експерти. Документите, които получих, ясно показват, как стоят нещата наистина. И така, е, комисията ще посочи, назначи четирима експерти. Надявам се да получа правото от вас и се надявам, че това ще има съответни последствия. Благодаря. Сега ще дам думата на представителя на Европейската служба за външна дейност, за да коментира. Заповядайте. Благодаря много, госпожо председател. От февруари 2012 Европейския съюз следи а, случая на двамата италиански и пехотински в близко сътрудничество с италианското правителство. Ситуацията им а, вече а, се разглежда от 4 години, както спомена си, споменава и вносителя от европейска страна искаме бързо и приемливо с двете страни разрешение на основата на международното законодателство и по-конкретно Европейската конвенция за морското право. В момента се подлага на международна арбитрация случая и Италия и Индия са се ангажирали с процеса, който в момента тече. Както вече беше споменато, арбитрационният съд скоро ще вземе решение за мерките, които бяха поискани от Италия от 30 и 31 март изслушванията, за които говори и вносителят. На 30 март беше проведена среща на високо равнище между Европейския съюз и Индия и това ни даде възможност да подчертаем нашата загриженост на такова високо равнище. Именно на този форум Европейския съюз поделя загрижеността на съдилищата в Италия за бавното действие при намирането на решение в този случай. Европейския съюз, Италия и Индия имат общо и интерес да стигне скоро и бързо този случай до положителен край. Благодаря, вие пояснихте малко случая. Искам също така да апелирам към колегите да изчетат обстойно резолюцията от януари тази година на Европейския съюз. Там също става ясно за какво иде реч. Сега давам думата за изказвания от страна на колегите. Никой до сега не е искал да вземе отношение и а, изведнъж а, тук като че ли сме в Италия, оглеждайки се основната част от а, депутатите са италианци, плюс едно италя, полско и шведско младсинство. Заповядайте, първи оратор. И аз бих искал да ви благодаря много, като италянец и като европеец, за вниманието, което обръщате на този важен случай. Тук не става въпрос за национален интерес, не за това всички италянци са тук. Европейския интерес. Има много сериозни технически подробности, които са важни, но аз не съм достатъчно подготвен за да ги интерпретирам. Но е много важно да погледнем сериозно на този въпрос и ни трябва много високо равнище на техническа експертиза, такава каквато има господин Ди Стефано. Друг въпрос, който е а, включен тук, а, са правата на гражданите на Европейския съюз. Европейската служба за външна дейност разглежда този въпрос, знаем. и е, конкретния случай хвърля светлина върху така важния въпрос. На тези граждани е, е оказана помощ, но много късно и много малко от страна на Европейския съюз. Винаги можем да възстановим, е, да се извиним по-нататък, но ние трябва да променим гледната си точка. Носителят има пълна подкрепа, що се отнася до документите. Веднъж, щом ги е добил, е успял да си представи, да възстанови събитията. И сега виждаме, че медиите доста бързо са действали в съответния момент. И сега би следвало да се окаже натиск на Европейската комисия, по-конкретно службата за външна дейност, да вземе решителни и е, силни мерки. за двама италианци пехотинци говорим, пехотинци говорим. Те не отиват а, просто на вакансия на почивка там. Те са изпратени там с нашите принципи и ценности с, с цел да се борят с пиратството, но ние не сме ги защитали, е, защитили. Следващия оратор а, има а, думата. Аз не съм италянец, аз съм от словашкото младсинство в а, а, залата. Разбира се, че има превод на английски. Казва оратора. Аз съм от унгарското младсинство в Словакия, не съм италянец. Понеже председателката се пошегува, че като че ли има много италянци в залата и ние останалите сме младсинство, казвам, че и аз съм от него. И така, а, трябваше да се ангажирам и аз с този случай и смятам, че сме е, регистрирали, регистрирали известен напредък. И все пак а, това, което успяхме да постигнем е а, разглеждане в а, трибунала в, в а, Хамбург. Не можем да взимаме решение тук в Комисията по петиции. Трябва да изчакаме решението в Хамбург и след това евентуално да реагираме. С оглед на а, чувствителността на тази тема, можем да оставим петицията отворена и след това да видим какво е взетото решение. Господин Касталдо има думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да продължа казаното току-що от господин Яки Вярно е, че не тази комисия трябва да взима а, трибунални решения. Те ще се вземат в Хамбург, но също така трябва да се съгласим с фактите, представени от носителя днес. Защото ако те бъдат потвърдени, ще стане ясно, че има много сериозно нарушение на правата, които би следвало да бъдат гарантирани на всеки един а, гражданин човек а, справедлив процес, процес справедливо неограничаване на движението. В такъв един а, случай индийските власти се държат по начин, който не би следвало да бъде толериран. също по време на преговорите. Видяхме, че имаше трудности, когато говорихме за пакта за гражданските и социални права. Това би трябвало да определя случващото се на всеки един гражданин, който е част от съдебно-процесуални действие в държава, страна по конвенцията. Ето защо апелираме а, за решими действия от страна на вашата служба. Предстои и възобновяването на споразумението за търговия с Индия и ако индийските власти не предприемат нужното а, по един прозрачен и справедлив начин. Ако продължат да действат по този а, начин, тъй като ние много ясно виждаме какво се случило в този случай, как са се опитали да го присвоят за политически цели. и а, как а, са манипулирали нещата. Сега случаят отива в Хамбург и веднъж, след като бъдат установани отговорностите, ние бихме искали да не се възобнови споразумението за търговия, за да стане ясно, че тези двама души имат право на справедлив процес и не би трябвало да стават обект на неправомерно политическо действие. Следващия рапор. Съвсем накратко. Много съм впечатлен от документацията, която ни беше представена. Разбира се, аз съм италянец и следя този случай по вестниците. И съм просто шокиран от информацията представена днес. Няма как да се намесим сега, след като вече а, става въпрос за арбитрация в Международен съд, но има един много важен момент тук. Това е свободата на двамата пехотинци. Последните няколко години говорим за свободно движение. И макар на този етап да няма наказателно преследване в Индия, не бих предложил да приключим с тази дискусия, да се върнем на нея в по-подходящ момент. Бихме могли също така да предприемем инициатива и да се свържим с индийския парламент, тъй като като комисия по петиции имаме достъп до документацията, можем да се свържим с колеги от индийския парламент. И смятам, че това е необходима политическа инициатива, която не би трябвало да пречи на работата на Международния съд. Трябва да разгледаме този добре структуриран документ. който показва невинността на двамата пехотинци. Това е инициативата, която бихме подкрепили. И сега искам да се върна към господин Ди Стефано и да му дам думата за допълнително заключение от максимум две минути. Okay. Così? Dico grazie dell'attenzione, degli interventi. Благодаря ви много за вниманието, за коментарите, за предложенията. Искам да ви благодаря и за това, че разглеждате въпроса и с оглед на бъдещето. Като технически експерт, това е моята роля. Само мога да ви да, моят технически и юридически анализ. Това, което видях аз е, че два дни след инцидента индийските власти знаеха, че са невинни италианските пехотинци, тъй като нямаше как да са изстреляни двата куршума от а, техните оръжия. Твърде големи бяха, за да минат през цевта. Експертите обаче нямаха достъп до тях. Италианските съдилища два пъти поискаха информация през международни ам, канали, но им беше отказано. И веднъж с информация, с достъп до информация, макар тя да е техническа нелесно е достъпна, става веднага ясен случай. Ето защо бих искал да се обърна към вас като а, почитаеми членове на Европейския парламент. Не да вярвате на всичко това, което ви казвам само защото аз го а, казвам, но да поискате официалните документи, щом ги видите, документите, които вече са подадени в Хамбург, те трябва да бъдат публично достояние и няма изисквания за конфиденциалност. Ето защо можете да получите копия от документите и трябва да ги разпространим така, че да има контакт с индийските власти и е, да се обсъди какво се е случило а не да си въобразяваме какво е било и какво не е било, за което го вече говорим 4 години. Благодаря много. Сега искам да направя едно резюме. С какво разполагаме в момента? Двама европейски граждани, заловени в трета държава. Предполагам, че са млади, не знам. Вероятно имат семейства, деца. Европейци са. И ние сме тук, за да защитаваме тяхното бъдеще, тяхното благосъстояние. Знаем, че върви производство по арбитрация в съда в Хамбург. Няма как да се наместваме в него, но това, което можем да направим е да разгледаме резолюцията. Аз самата го направих и можем да се обърнем към една от делегациите Това, което ние бихме могли да направим, е да се обърнем към индийското представителство в а, Брюксел, към посланника с някакво писмо, така че да се задействат различните възможности за действие. Знаем, че докато се провежда арбитража, а, ние не можем да се намесваме, но в паралел бихме могли да положим нужните усилия, защото все пак става въпрос за европейски а, граждани, а, които са заловени в Индия и заслужават цялото ни внимание. Не получих каквито да било конкретни а, предложения от, от колегите, така че предлагам аз това. Виждам, че се че ме подкрепяте и можем така да направим заключение. Надявам се, уважаеми господин Ди Стефано, че не напразно дойдохте до Брюксел. Надявам се, че е, усещате, че имате пълното ни внимание и нека наистина се надяваме за най-добър изход за тези европейски граждани. Моля, предайте нашите най-добри пожелания към близките на тези двама пехотинци. Благодаря много. И сега да преминем към следващата точка, а именно петиция 0273 и 1177, също италиански вносители. Давам думата първо на вносителя господин Джакомо Джорджуса, който е сред нас. Заповядайте, 5 минути. Е, ringrazio tutti i presenti per l'opportunità che mi è concessa. Sono qui a nome per conto dei cittadini che hanno segnalato le gravi... Благодаря за тази възможност да бъда тук и да представлявам гражданите, които ми се оплакаха от сериозните проблеми, свързани с управлението на отпадъците в Лацио и с това, че са нарушени общностните правила. Тук съм и от името на Мария Грация Чанути, която, Канути, която започна тази петиция, но която ни напусна междувременно. И така, през 2013 година смет, деп, сметището беше, депото беше затворено но не беше почистено. Има замърсявания на подпочваните води след след валежи и това доведе до директно замърсяване на река Тибър и на морето. През януари 2014 година в, на обекта имаше разпространени на други, друг видове отпадъци и по този начин се просмука инфилтрат, различни видове отпадъци, петрол. И всичко това беше информация подадена от римския орган за управление на отпадъците. Въпросът бе отнесен до Държавния съвет и също така имаше проучване, извършено от Техническия университет в Торино, което направи анализ на замърсяването и на ситуацията от техническа гледна точка. Прокуратурата в Рим също така разследва възможно екологична катастрофа. Но при все това Депото все още не е добре запечатано, от него изтича инфилтрат и това се отразява върху общественото здраве. Гражданите вече са заплатили специален данък отпадъци, който цели да финансира управлението на депото след неговото закриване, но властите сякаш са забравили това. Също така управителят на депото каза, че определен, има определен капацитет в него, който още не е използван и който може да бъде използван за депониране на органични отпадъци. Но това не е пряко свързано с почистване на обекта. Всеки път, когато вали дъжд, се изпуска инфилтрат и, това проник... и той прониква в водите наоколо. Гражданите заплащат данък смет, който е непропорционално висок. И това е решение на Държавния съвет. Също така това бе потвърдено и от Комисията по околната среда. Данъка смет е неправомерен, тъй като е по-скъп за гражданите, отколкото по принцип би трябвало да се е, плати като данък смет за справяне с отпадъците. И постоянно има едно препращане и предаване на топката между местното правителство и други органи. Накрая управлението на депото бе прехвърлено на частни дружество. В Италия не се правят съответните проверки, защото не разполагаме с паричните средства за това, но частни дружества могат да управляват площадки, но след това те не извършват съответните почиства, почистващи действия. Друг проблем е свързан с финансовите гаранции. Те се дават на дружествата, но също така те трябва да означават, че когато е необходимо да се направи почистване, не трябва да се използват публични средства. А именно частният сектор трябва да заплати за, при... за замърсяването, което причинява. Известният принцип замърсителя плаща. Опитахме се да имаме достъп до документи, свързани с депата включително депото в Малагрота, но е много трудно да ги получим, тъй като те не се смятат за важни документи от гледна точка на околната среда. Анализа, който е направен, е поверителна информация за оператора, той, е, този анализ цели да се установи какви мерки по почистване са необходими за площадката няма пълно съответствие с правилата и затова ние призоваваме Европа да гарантира, че системата функционира по прозрачен начин и че имаме достъп до документите. Друга област на притеснение е, че има санкции в, поради лошо управление на депото. В Малагрота продължава да се използва газовата инсталация, макар че тя не функционира добре. Тук това се отнася до регламента Сервезо, когато става въпрос за зони в риск но прозрачност няма. Гражданите не са били съответно надлежно уведомявани и също така не са участвали в процеса по вземане на решения. Да, предоставях документация за други проблеми и други петиции, свързани с Лацио, за които текат съдебни производства в момента петиции, които съответстват и на, на предходната. И споменавам и други случаи. Благодаря ви за тази възможност. Председателката. Благодаря ви много, господин Джуджус. Сега комисията има думата, за да внесе допълнителна яснота, ако е възможно. Grazie signor Presidente per darmi la parola per illustrare la posizione della Commissione. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата и ми позволявате да представя позицията на комисията относно програмата за управление на отпадъците на Лацио. На 15 октомври 2014 година Съда на Европейския съюз излезе с решение и от тогава комисията следи отблизо ситуацията. Проведе се среща с италианските власти на 15 март. Тя е спомената в комуникацията с парламента. От тогава насам италианските власти изпращат редовно актуална информация относно процедурите за преразглеждане по отношение на депата в Лаци... депото в Лацио, за да се гарантира, че само третирани отпадъци се депонират. По този начин се цели да се ограничи ефекта за общественото здраве и околната среда. Също така, италианските власти поеха ангажимент да представят доклади по дейностите, които се извършват в депото. Последният такъв доклад е от 16 февруари. В момента комисията прави оценка на доклада за актуалната ситуация и на базата на тази оценка ще се реши как да се подходи за в бъдеще, за да се гарантира изпълнение на решението на Европейския съд. Благодаря. Председателката, благодаря много. Току-що разбрах, че Ремо Тавернари от Италианското постоянно представителство е сред нас. Добре дошли. Искате ли да вземете думата? Да, благодаря. Бих искал да ви представя кратка актуална информация. На първо място благодаря на Комисията по петиции за любезната покана и също така съм съгласен с казаното от колегата от Европейската комисия – през март месец 2015 година се проведе среща с италианските органи, на която се направиха редица, се поеха редица ангажименти и ние правим всичко възможно, за да гарантираме, че италианските власти изпращат тези доклади. Мога да ви дам и малко предварителна информация относно последния такъв доклад, който е, ще се изпрати в следващите дни или седмици. Каква беше ситуацията през февруари месец? Процедурата за разрешение на площадки за депа беше почти завършена. През септември 2015 година властите в Лацио бяха направили официалната е, оценка на исканията за разрешения за депа и се увериха, че не се депонират никакви нетретирани отпадъци. Сега трябва да се разгледат разрешенията, които са дадени междувременно – за този регион сме установили, че са покрити формалните изисквания за депото, за площадката. По отношение на съдебното решение, което задължава италианските власти да гарантират пълно съответствие с решението от октомври 2012 година, като създадат мрежа за управление на битовите отпадъци в Лацио – ще ви изпратим, както казах, доклад другата седмица и той отразява продължаващата тенденция от февруари този месец. А именно не сортираните отпадъци между 2015 и 2017 година са на приемливи нива. През февруари 2016 година Лацио подаде информация, че се извършва механично биологично третиране и това означава, че може да се даде разрешение за трета площадка. Също така ще има механично биологично третиране в Гуидония. Продължаваме дискусията с Европейската комисия, за да оценим как в бъдеще могат да се провеждат инспекции в площадките и да се предоставя добавена стойност. По този начин ще покажем и, че спазваме съдебното решение от октомври 2013 година. Благодаря, казва председателката. Сега ще направим една размяна на мнения с колегите. Първо има думата господин Консолино. Поисках думата, за да ви дам малко повече информация. Защото тази петиция е свързана основно с закона за стабилност, който имаме в Италия, който е, се отнася до важни съоръжения. Ето за това в Малагота започнаха да използват газовата инсталация. Малегрота. обаче се появи петиция и от органите беше поискана допълнителна информация. Дори тази сутрин по вестниците се каза, че правителството обмисля дали е възможно да започне да използва газовата инсталация отново, но в крайна сметка е, не е възможно това. Следователно, позицията на вносителя на петицията трябваше да е ясна, защото това няма да се случи. В областта се правят проверки и е установено, че един аспект на проблема е разрешен от местните власти. Петър. Э, Къде да почна? Е, нееднократно вече сме се занимавали с такива проблеми в Италия и привидно нещата се развиват добре, но при други петиции сме е, разбирали, че нещата не са приведени в действие, както сме очаквали. Така че, ако стане това, за което се говори, чудесно. Е, но не съм сигурен. Нека остане петицията отворена и да изчакаме органите на Италия да ни дадат информация. Или пък да я закрием в момента, но да си запазим правото за по-нататъчни резултати, защото сме имали такива случаи. Поздравявали сме се с уж успешно проведена петиция. Няколко месеца, седмици по-късно се оказва, че не са предприяти действия, както ни казват а, за вносителите. А, то обръщам се към вносителите. Може 100% сигурно ли е това, което ви се обещава или има процент на риск? Никой друг не е поискал думата към този момент. Мисля, че по същество се проведе много интересна размяна на мнение между НП и социалистите и демократи, но сега ще дам думата на вносителя за крайни окончателни думи. И максимум две минути имате, заповядайте. За жалост предстоят избори в Италия. Информацията е, беше представена във вестник или месаджеро тази сутрин, но утре може тя да не въжи. Стана ясно, че в края на март месец тази година, само преди дни, ситуацията в Лацио и в Рим се промени – Лацио преди се характеризираше от монополна система и управлението на отпадъците беше различно. Но промяната не беше реална. Затова би било полезно да се съберат още материали и документи, за да се види какво се случва. Това е нещо, което наблюдаваме ежедневно и за гражданите е много трудно да получат документи за околната среда. Защото всяка сутрин някой казва нещо абсолютно противоположно на това, което е казано през на предния ден. И документите са част от административни процедури, в, която, в които ние никога не можем да участваме. И бихме искали Европа да следи по-отблизо за това какво се случва в Италия, защото когато става въпрос за управление на отпадъците, има много важни интереси. Не става въпрос само за интереси на гражданите, но тук политиците и частните интереси също се намесват и ние сме свидетели на това ежедневно има и при покриване на отговорностите, поради което е важно Европа да следи отблизо това, което се случва, за да може да се намеси а, по всяко време, ако това е необходимо. Благодаря ви много. В заключение предлагам следното. На първо място да признаем факта, че имаме представител от постоянното представителство на Италия днес тук. Това не се случва толкова често, затова благодаря ви за смелостта и за това, че участвахте в дискусията по тази петиция. Сега предлагам на колегите петицията да остане отворена, но да изпратим писмо до италианските власти и също така да помолим вносителя на петицията да следи положението, също така комисията, която постоянно оценява актуализираните доклади. И когато се сметне, че напредъкът е добър, значителен и по-специално тук се обръщам към италианското, постоянно представителство, италианските власти, то тогава ще ще се изпрати писмо, че всичко е под контрол и когато получим такова едно писмо от вносителя и от постоянното представителство, ще закрием петицията. Това добър компромис ли е? Добре, тогава така ще подходим. Благодаря ви за това, че дойдохте. Успешно връщане в Италия. И съм сигурна, че там е по-слънчево, отколкото в Брюксел. Още веднъж благодаря ви за това, че дойдохте и за това, че следите тази ситуация. Благодаря. И така, пристъпваме към точка 25, петиция 1818 и 1819. Внесени и двете от Матио е, Сиантар, малтийско, малтийски гражданин с малтийско свидетелство за управление, което трябва да бъде заменено с ирландско. Давам думата не на господин Чантар, който ни е изпратил видео послание, видео съобщение, което е, ще ни бъде показано. Уважаеми членове на комисията Пети, благодаря ви за възможността да представя моите е, петиции 18-18-2014 и 18-19-2014 като точка 23 във вашия дневен ред. Намираме се във време, в което Европа, Европа би следвало да сближава гражданите в единен съюз. Но твърде много случаи има, в които се работи по рамки, които след това пък се заобикалят от местното законодателство и така се подиграват с всички надлежни усилия, които хора като вас полагат за по-добра Европа. Директива 2626 съдържа член 2, посветен на взаимното признаване на свидетелството за управление. По същество тази директива не е, е за това, че може да се използва е, същата е, също свидетелство за правоуправление, когато се пътува в различни държави членки. Напротив, е, отива се по-далеч от това и ако не беше така, вие нямаше да положите тези усилия, които сте положили за приемането тази директива. Много добре знаете, че когато пътувате е, извън Европа и в Европа, ползвате своите свидетелства без проблем, включително в държави, които не са и ни най-малко свързани с Европа. Но Европейската директива е а, оформена така, че да установи равнопоставеност на европейските а, свидетелства за правоуправление с тези в други държави. Всъщност даже директивата каза, че можете да задържите своята шофьорска книжка до самото изтичане в държавата членка, където сте където пребивавате в, до момента на изтичането. Така беше с мен в Ирландия. Аз се преместих там, а пък свидетелството ми за управление беше валидно 2020 година. Що ме е така, защо да го подменям? Но всъщност застрахователните компании в Ирландия дискриминират много сериозно срещу всички, които имат свидетелство, което не е ирландско или от Великобритания ще кажете как може да е да различават едните или другите. Съгласен съм, че те, разбира се, имат право на оценка на риска. Но това трябва да е на основата на историята на шофирането, а не а, каква е версията на тяхното свидетелство по, по, за управление, тъй като би трябвало те да е с еднаква сила и валидност прямо правилата на директивата на 22 декември 2014 комисията отговаря последния начин. Застрахователните компании по принцип са свободни да определят своите премии и да диференцират, да разграничават между различните ам, а, полици, на, а, доколкото използват обективни критерии. Но при а, правилата за отнемане на свидетелство за управление или на точки, различните точкови системи се различават, то тук трябва да се спазят принципите на взаимно признаване и разграничаването на премиите основно, основно, основно спрямо происхода на свидетелството върви срещу този принцип. Това обаче именно а, се случва в Ирландия, на който да се обадите ще разберете, че са по-високи премиите, когато а, е и полиците, ако вашата книжка не е ирландска или английска. И ако се чуете по телефона с тях, те веднага ще ви обяснат, а, че това е а, начин по който се провеждат а, тези а, е, застраховки. Такава подигравка с правилата е, че в момента в който си а, смените шофьорската книжка с ирландска, изведнъж падат а, сумите, които трябва да а, платите. А всъщност а, нещата остават същите. Вашите, а, вашата правоспособност, начинът по който шофирате, а, всичко си остава същото. И а, не е ли това начин да се нарушават правата на гражданите и да се принуждават да плащат за ирландска, ирландско свидетелство, при положение, че тяхното е все още е валидно. И нека да припомня, че тук не става въпрос за риск. Аз съм убеден, че местни, местните а, правоохранителни сили много добре могат да следят всички шофьори, макар да не са им ирландски свидетелствата. Наистина комисията трябва да не се съгласява местни правила да заобикалят европейската политика. А, ами ако по същия начин в Малта а, се плащаше повече. По същия начин фактически комисията се намеси, когато в Малта имаше по-високи цени за билетчета за градски транспорт през 2010 година. Не е- става ли въпрос за нещо подобно тук? в случай 18-18 аз разказвам за моя опит, за това колко ме е, забави процеса на смяна на свидетелството за управление с 3 месеца и какви щети поеха с това в този период и ще се радвам комисията да разгледа по-сериозно случая 18-18, тъй като съм убеден, че нито един от вас не би му било приятно да не може да шофира в продължение 3 месеца, защото си чака а, обмян, а, сменянето на свидетелство за управление. Аз бях като а, затворен а, по време на 3 месеца и а, не можех да шофирам където ми беше нужно. Трябваше да поема допълнителни разходи, за да се предвижвам. Разбира се, вярно е, че в конкретния случай ирландската служба показа пълна липса на способност да се справи с обмена на книжката, но смятам, че трябва да предпазим гражданите като мен е самия, от подобни случаи. Благодаря ви за вниманието и усилената работа. Благодаря. Мислех, че отдели, ще отиде доста време, но благодаря на вносителя, който много така педагогически издържано ни обясни как стоят нещата сега господин Лукач от комисията и господин Лизи, също негов колега, ще представят виждането на комисията. Благодаря, госпожо председател. Първо петиция 18-18-2014 година. Относно смяната на свидетелството за управление искам да подчертая, че съгласно действащата директива всички свидетелства за правоуправление са, се признават взаимно и до момента, докато са валидни, не следва да бъдат а, заменяни, нито гражданите да бъдат дискриминирани. Има случаи, когато става такава смяна, за което европейския законодател дава правомощие на националното законодателство за определяне на процедурите, тъй като комисията няма право да се вмесва в националните практики. Но комисията продължава да работи с държавите членки с цел обмен на най-добри практики и процедури, с цел да бъдат въведени ефективни процедури. Е, имаме нарочна комисия по свидетелствата за управление, където комисията призова държавите членки да въведат процедури, които да не уточняват излишно живота на а, притежателите по време на смяна на свидетелството. Последното заседание на комисията бе през януари тази година и имаше потвърждение в този дос. Освен това, комисията управлява мрежата за свидетелства за правоуправление, за бързо е, и ефективно обменяне на информация. Разбира се, ние ще продължим да работим с държавите членки с цел да гарантираме ефективно и коректно прилагане на директивата, разбира се, с, във взаимодействие с, законодателите. А, а, аз искам да взема отношение по петицията за, за страховката. Колегата каза повече или по-малко в основните неща. При застраховането няма зададено европейско законодателство е, е, тук вече се определят нещата от държавата членка и от риска, свързан с съответния а, титуляр на полицата. Те могат да, да вземат адекватно решение. Дали в този конкретен случай притежаваното свидетелство за правоуправление е източник на риск, тук ще кажа че е, в петицията се казва, че а, тук това балтийското свидетелство не попада под системата за оценка в Ирландия тъй като по тази система се определя какво е положението, има ли стимули за вас, като носител на е, определено свидетелство за правоуправление, да, е, да, да шофирате по-внимателно или по-не? Благодаря, казва председателката. Сега италианския италианската делегация си тръгна. Сега, изказвания Роберта. Първо искам да кажа, че се запознах с тази петиция, въобще петициите на господин Чантар предвид чутото от представителите на комисията и писмения отговор на комисията, аз а, а, а, се справих относно Европейската мрежа за свидетелства за правоуправление и Ирландия и Малта са свързани в тази мрежа, но както чухме, тук господин Чантар попада в една хипотеза, при което 12 месеца няма възможност да, да шофирам. Мисля, че тук би могло да се желая повече. Мисля също също така, че заключението на комисията, че няма място за по-нататъчни действия, не може да бъде подкрепено. Аз мятам, че обмена на най-добри практики между европейските държави членки следва да бъде обект на по-сериозно внимание, е, както и подобряването на действието на тази мрежа, защото в крайна сметка европейските граждани именно за това внасят петиции в парламента и не можем всеки път да казваме, че това не е от европейска компетентност. Ам, също бе положението и с Комисията за италианския пазар. Аз имам опит там. За това, госпожо председател, предлагам Комисията да остане отворено и когато стигнем през есента до единния пазар, в, на нашето заседание можем да обсъдим и този въпрос. Защото мисля, че господин Чантър не е единствения, като него има много други европейски граждани от всички европейски страни. Благодаря. Ще говоря по двете петиции, както стори комисията, защото тук виждам противоречие докато свидетелствата за правоуправление се приемат без проблеми, факта, че има по-висока застрахователна премия, а застраховката не оставя възможност за избор. Така че очевидно има дискриминационни действия докато един, едно лице всъщност, е, е, всъщност е принуден да смени свидетелство за правоуправление и то с цената на голямо закъснение. Държа да подчертая, че застраховката не е въпрос на избор. Е, аз разбирам търговската аргументация на съответния отрасъл, разбирам, че застрахователите имат правото да определят своите премии, но все пак мисля, че извън всяко съмнение, гражданите на държавите членки, е, гражданин на държава членка тук е бил дискриминиран. И аз смятам, че трябва да оставим тази петиция да отворена не само заради господин Чантър, който поддържаше тесни контакти с моя офис, но той не е единствения. Има много граждани, които са поставени в същото положение, но но не поемат инициативата като господин Шантър, да ни пишат, защото граждани са дискри... има случай на дискриминация. Ние за това сме комисия по петициите, за да изслушаме гражданите и да им помогнем. Нека комисията остане отворена. Председателката, добре. В такъв случай, нека да кажем, комисия, петицията остава отворена. А, Петър, искате да кажете нещо. Исках само да допълна, защото колежката много хубаво обобщи. Да, петицията остава отворена, но се нуждаем от информация защо, застрахователите налагат по-висока застрахователна премия. Тук се каза, да, има ли право. Е, на мен това не ми е достатъчно, защото това е в нарушение на европейските закони. Е, е, много е опростенческо да се каже, имат право по-високи премии. Да, ако е свързано с риск, добре. Аз обаче подозирам, че тук не говорим за по-висок риск. За да не се въртим в кръг, трябва да имаме повече информация, защото вносителите, на вносителите се казва обърнете се към застрахователя, застрахователя казва това си е моя работа, в крайна сметка те трябва да плащат. Няма същинска обосновка, това е дискриминация. Може би системата е друга, да го да я обяснят. Системата за, за точковата система не е точно, не стои точно така. В Германия няма нямаме точкова система, но пък глобите са по-големи, така че държавата си получава парите и пак има оценка на риска. Докато в други държави има точкова система, е, но да речем е, гражданин на Малта не може да бъде третиран различно заради това. Председателката, да, това е малтийски граждан, който пребивава в е, Ирландия и плаща 44% по-висока по-висока премия. Той може да си достави много радости с тези пари. Категорично категорично. Така че това, което можем да направим, е, както предложиха колегите, да оставим петицията отворена, ще е, отправим запитване до последното представителство на Ирландия за повече обяснения. Да, свободен пазар, да, е, фирми и затрахователни компании определят своите цени, но независимо от това става дума за дискриминация на европейски гражданин и, и пречка пред свободното движение към цялата идея за свободното движение се крепи на това. И след като получим отговор от ирландските власти, може би да предоставим информация на вносителя и да закрием петицията. Но това, което чухме от комисията, те не виждат основания за по-нататъчни действия, но за нас има. И аз предлагам точно такива да бъдат нашите следващи действия. Съгласни ли сте? Добре, чудесно. Сега 26-та точка. Господин Чантър не само шофира, но от време на време взема и самолета, дори придружаван от своя домашен любимец. Ето, сега отново ще го чуем. Надявам се този път по-кратко. Нека видим неговото видеопослание. Уважаеми членове на комисията Пети, искал да ви представя петиция номер 2032-2014, свързано с кацане в Ирландия, с Луфтханза, с домашни любимци. Първоначално ми беше дадена информацията, че това е корпоративно решение, т.е. допустимо е. Но бих искал да а, обясня пред вас как а, всъщност а, има проблем, а, нарушаващ свободата на движение. Имам а, малко куче, миниатюрно буквално, което а, може да пътува а, заедно с пътниците в европейски дестинации, в случая, съключение в този случай на Ирландия. Ние се преместихме в Ирландия преди 3 години и тъй като ни беше нужна така или иначе кола, ние пътувахме от Малта чак до Ирландия с а, нашия домашен любимец в колата. От тогава много пъти сме пътували по-кратки на по-кратки дестинации и а, без каквито и да било проблеми. Можем да кацнем или да влезем в, Марта, в Малта по сухопътни те артерии, без каквито и да било проблеми. За разлика обаче от а, Дъблин, където няма възможност а, да се върнем с кучето от през август, на 13 август 2014 година ми беше дадена информация от а, ирландския а, отдел а, по селско стопанство, където а, се казва, че е задължително а, е, условие да се регистрират е, пътуващите е, домашни любимци от страна на авиолиниите, но зависи от самата авиолиния дали ще се позволи пътуването на домашни любимци. Подобни са и в Малта условията. 23 марта сряда пътувах с Луфтханза през Франкфурт и след това а, с Air Malta до Малта и в двата полета нямаше никакъв проблем. И при пристигането ми в Малта а, провериха кучето за вакцинации и а, сега кучето ни е в Малта. А, ние обаче планираме да се върнем в Дъблин през юли месец, а, тъй като а, там живеем и няма да е много лесно да направим това с Луфтханза тъй като те не ни позволяват да резервираме полет с куче от Франкфурт до Дъблин. И а, за това ще трябва да евентуално пътуваме по, с кола или пък да прилетим. а, до Париж, след това да наемем кола, да пътуваме до, а, през Франция, след това а, от а, а, Росков да вземем ферибот до Корк или Росларе, което също ще отнеме 14 плюс 6 часа и след това до Дъблин. Нашето куче е много чувствително към различни промени в атмосферата, което е известно за тази порода шицу и авиокомпаниите са наясно. Ето затова, защо не се не може в багажното отделение да пътува. Няма такъв вариант. Тук обаче нашето движение като семейство с домашен любимец е, нашата свобода на движение се ограничава, а именно това трябва да улеснява Европейския съюз. Е, тъй като е, Луфтханза, с Луфтханза пътуват много домашни любимци в държавите членки и няма никакъв проблем от местните власти, би трябвало да се позволи кацане с домашен любимец в Ирландия. По същия начин Европейската комисия се намеси, да речем, за намаляването и премахването на разходите за роуминг, за допълнителните акции за роуминг. По същия начин би трябвало домашните любимци да могат да пътуват навсякъде в Европейския съюз. Благодаря ви много за усилената работа и подкрепа. Thanks again to the <laughs> This is so funny I give the floor straight to the commission and... Давам думата направо на комисията и моля, опитайте се give us an explanation. Ни дадете обяснение по случая, ако има такова обяснение. Благодаря, госпожо председател. Бихме искали да разгледаме въпроса в две части. Първо в рамките на въздушния транспорт, а след това колежката ми ще се спре, ще разгледа въпроса в аспекта на здравето на животните, който също има място тук. Както е посочено в предоставения отговор на господин Чантар, нямаме законодателство в е, европейски мащаб за въздушния транспорт на домашни любимци в кабината или на друго място. Съществуват по този въпрос два законодателни акта, които описват тази ситуация. От една страна отговорността в случай на щети при транс, транспорт на животни от на базата на Монреалската конвенция през 2007 година и от друга страна имаме законодателен акт относно хората с ограничена, възможно, с ограничена възможност за движение и хората с увреждания, придружавани от любит, животно асистент. Е, като разбира се се спазват съответно националните е, ветеринарно-санитарни норми. Сега, предвид конкретната ситуация, както писахме и на вносителя, ние смятаме, че по въпроса на въздушния транспорт е, е, едно, ако тръгне по законодателя, по, по съдебен път, ще се стигне до решаване на редица въпроси, свързани с породата на животното, размера му и така нататък, като се смята, че тъй като към момента ние нямаме правомощия по този въпрос, нито има, е в ход някаква законодателна дейност по този въпрос така че ни остава единствено да се позовем на решението на авиокомпанията, която е в правомощията си да вземе решение да разреши или не достъп на домашния любимец на борда на самолета на базата на съществуващите си разпореди. Оттам насетне вече пътниците са в правото си да си избират авиокомпания съобразно а, условията им. Благодаря, казва председателката. Сега да чуем колегите, казва председателката. О, поднасям извинения. Госпожа Клайн от комисията трябва да ни каже нещо. Благодаря. По въпроса за здравето на животните, вносителят се позовава на неспазване на регламата а едно 2007 година за превоз на животни и движението ми, тъй като движението на животни в случая не се смята за търговско придвижване. Тук ще кажа следното. Домашните любимци и тяхното придвижване е регламентирано от Европейския, Европейския съюз, а, а, както и на, на животните за търговски цели в светлината на доброто здраве на животните. Така че тук се изисква да се докаже съвместимост на това движение в изпълнение на европейското законодателство. Ирландия решава да се възползва от регламента от 2004 година делегирайки контрола на, върху пренасянето на животни на друга организация, в случая на превозвача, защото Ирландия смята, че тези организации са в по-голяма степен в състояние, включително имат повече ресурси, да осъществят този контрол. Е, тук се прилага систем за одобряване на превозвача, който се одобрява при определени условия. Е, едно от условията за превозвача е задължение е, да съобщи в рамките на 24 часа за пристигането на животното на ирландска земя, като за тази цел е посочен конкретен имейл адрес. Очевидно в този контекст може да се мисли, че превозвача може да реши да реши, че животното може да бъде пренасяно в съответния отсек на самолета, а не в пила, пътническата кабина. Благодаря, казва председателката и сега вече колегите имат думата. No Okay. Няма желащи да се изкажат. Но обичайно. Обикновено сте много разговорливи и явно напредваме с времето този следобед. Искам да уверя а, вносителя, че макар да се а, смяхме а, и приемам много сериозно петицията. Просто беше освежаващо, защото става въпрос за най-човешко пътуване с а, домашен а, любимец. А, може би най-лекото като тема, а, което разгледахме а, днес. А, тук се казва, че от страна на комисията, че това е решение от страна на търговеца и а, регламента за защитата на животните по време на транспорт не, не е приложим, тъй като а, животните, които пътуват по този начин, се изключват от приложното поле и става ясно, че а, а, въпросът е изцяло а, в ръцете на авиокомпанията, в случая Луфтханза, и те са напълно а, в правото си да кажат колко и дали ще приемат домашни любимци. Това, което предлагам е да закрием тази петиция. Няма правно основание да принудим всички авиокомпании да хармонизират своите правила за транспорта на домашни любимци граници в Европа. Нека да изпратим едно любезно писмо на вносителя и съм убедена, че с неговата решимост, педагогични способности и последователност, настоятелност, настоятелност ще убеди самите е, хора в Луфтханза да направят нещо в, но, е, в неговия случай. Съгласни ли сме? Добре. И сега преминаваме към следващата точка 27, петиция 0637-2010 е, за, от името на Асоциацията за преработка на земеделска продукция Експро относно производството на цитрусови плодове Вносителят не е тук, но следи заседанието по в онлайн, така че му желаем всичко най-хубаво, където е той. И даваме думата на представителя на Европейската комисия Хесус Мелеро Мартинес. Аз съм директор в а, на звено в генерална дирекция а, Агри. Тази петиция беше изпратена на а, Европейската комисия. Тя също е изпратена и на комисията по селско стопанство в парламента и а, е, след реформата на ОСП няма а, е, обвързани плащания в този сектор. И този а, е, член 52 от съответния регламент позволява да се отглеждат различни видове плодове, в случая от цитрусовите видове и а, това е област, в която а, държавите членки могат да изберат да дават директни плащания до известна степен, разбира се степента, в която се отговарят е, селските стопани на определени изисквания. Понякога може да става въпрос за по-уязвими сектори и защо държавата членка решава в кой сектор да позволи такива плащания. В Испания в момента, в който беше введена системата, не се покриваха плодовете и зеленчуците и съответно цитрусовите плодове. И тук припомням също, че мерките в Испания свързани с тези видове плащания могат да бъдат преразгледани всяка една държава може да прецизира или да промени начина по който разпределя подобни плащания. Възможно е това, ако испанските власти е, решат, могат да решат, е, могат да дадат възможност на който сектор преценят за такъв вид плащания. Ако да речем даден сектор има структурни проблеми, има нужда от конкретна подкрепа в даден момент. Това обаче не зависи от Европейската комисия, това е решение на държавата членка, която има възможност да определи кои са секторите, служащи подкрепа. Благодаря. Благодаря много. Колеги, преди да ви дам думата, Петър, това е петиция, която сме разгледали е, в рамките на упражнението или усилието за разчистване на а, е, различните петиции. това още веднъж поискахме отговор от комисията, получихме и отговора от а, е, комисията Селско стопанство тук в парламента, така че а, след като ги получихме, исканите от нас отговори, да можем да затворим тази комисия, освен на, да затворим тази петиция, освен ако не искаш да вземеш отново думата, Питър. Да, разбира се. Трябва да подчертаем, че тук става въпрос за една държава членка, Испания – решение, което в което се взел решението за съответните плащания и от наша страна може да кажем, че тези плащания не са в разрез с правилата и да, след тези а, отговори, които сме получили, можем да затворим петицията Разбира се, както чухте, решенията на властите могат да се променят всяка година, така че продължаваме дискусията в Испания. И така се справихме с всички петиции в а, тази маратонна но заседание на нашата комисия. Така стигаме до края на нашето заседание. Благодарност и на всички за участието най-добри поздрави към всички представители на комисията. Благодаря на секретарията, благодаря и на вас, колеги. Ще се видим скоро. Благодарим и на преводачите, особено за преводачите благодарности. Обикновено ви се моля за още 10 минути, а днес ви благодаря и ви пожелавам приятна вечер.